възобновим заседанията в 8.30. И след кратка пауза по обяд ще продължим след това и след обед от 15 до 23 часа. И така, желая ви спокойна